Добро утро, госпожи и господа, колеги. Откривам днешното заседание. Имам няколко съобщения. Ако погледнете дневния ред, за една от политическите групи за социалистите са възникнали някои трудности, е, за това трябва да променим. Те точки 4 и 11 се отлагат за следващите няколко затруднения. Има някои технически трудности с доклада е, Харкин. За това няма е, днес да разглеждаме 4 и 11. Моля, заличете ги от дневния ред, който е пред вас, има и промяна и е, точки 20 и 21 ще дойдат след точка 12. Тоест 20 и 21 след 12. А, точка 13 минава след 15, а 19 след 16. Това на първо място. Второ, Всички те са технически а, по характер и за това моля ви да проявите разбиране. Никой не е заявил а, превод, който не е бил използван, така че всичко е наред. Стотици хиляди граждани ще ни чуват какво правим и как гласуваме, защото могат да ни следят по интернет. Помислете си, стотици хиляди граждани ще ни следят с прикован поглед в екрана и ще ни слушат. Ето това са моите съобщения. По-нататък одобрение на протокола от е, заседанията от 29 и 30 май и 19 и 20 юни. Ако няма изказвания или възражения по тях, те се приемат. Не виждам такива. Точка четвърта, както казах, е, доклада на госпожа Харкин отпада. В такъв случай ще разполагаме с малко повече време за останалите доклади. Господин Каза, за съжаление, се разболя, но неговия колега, господин Хайнц, ще го замести. Да, ще прочета накратко позицията а, на докладчика по становище, колегата Каза. Европейския съюз е, ясно е насочил своята политика в областта на климата и енергетиката до 2020 година за е, повишаване на конкурентоспособността, за растеж и нови работни места. Сега вече е време да помислим за 2030 година, да обърнем погледа по-нататък е, в областта на климата и енергетиката. Ще започне процес на консултации – Становището обръща особено внимание на повишаването на уменията, подготовката на работниците с оглед на големите промени в промишления процес. Благодаря за спонтанното ти решение да говориш такъв прекрасен английски. Говориш за умения, това е едно от твоите много важни умения. Някой друг от името на социалистите? Заповядайте. În primul rând îi urez multă sănătate domnului каза. Благодаря. много се радвам, че тук колегата замести докладчика каза, като докладчик Сянка съм подготвила поредица изменения, които според мен ще са особено важни за енергетиката и по-специално създаването на работни места в този отрасъл, както и за опазването на околната среда. Обръщаме внимание на, на ресурсното обезпечаване на екологосъобразните работни места, на малките и средните предприятия. Също така обръщам внимание на диалога между социалните партньори за подобряване на условията на труд. Те трябва да бъдат гарантирани. Няколко думи за екосъобразните зелени места, работни места, тези, които започваме да наричаме зелени работни места. Техния брой непрекъснато ще расте и съм особено загрижена, че младежите, които имат природната склонност да се грижат за околната среда, за сега няма толкова възможности, но се радвам, че ще имат за напред. Благодаря. Някой а, друг от докладчиците в сянка искали да вземе думата? Не. Друг също не тогава комисията. Господин Сание. Um, Много ви благодаря. В своята реч за състоянието на Съюза, председателят Барозо ясно заяви, че през идният месец Европейската комисия ще направи по-конкретно предложение за рамката за климата до 2300 година много важно, за определене, много важно да определим една амбициозна рамка, която да се основава на трите стълба за климата и способността, които са конкретно способност, гъвкавост и екологична устойчивост. Както сигурно се изпълняте, беше прета зелена книга до 2000 2030 година и затова е важно да се постигне първоначално споразумение от 2030 година по ред причини. Първо, за да имаме дългосрочна перспектива и визия за гражданите, държавите членки и инвеститорите. Те са изправени пред предизвикателствата, свързани с дългосрочните цикли на инвестиции и съответно имат нужда от стабилност. На второ място, рамката от 2300 година е много важна за определяне на ясна позиция на, Европейския, на Европейския съюз в рамките на международните преговори за климата през 2000 и до 2300 година. И на трето място рамката е много важна, за да се насърчават нисковъглеродните технологии, които ще насърчат економическия растеж в Европа и ще доведат до съставане на работни места във всички държави членки. В този смисъл Европейската комисия приветства приноса на Комисията по заетост на Европейския парламент и най-вече приноса е в общата дискусия. Към момента социалните партньори участват активно в дискусията и социалното измерение играе много важна роля в насоката на размисъл на Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря. Изглежда никой друг не иска думата. 24 октомври в 12 на обяд е крайен срок за внасяне на измененията. Гласуването ще бъде в, в, в декември в пленарна зала и през февруари 2014 година в пленарна зала. Продължаваме с точка 6. План за действие на способността в стомолобивната промишленост в Европа. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да изразя моето удоволствие от факта, че комисията по заетост и социални въпроси възнамерява да излезе с позиция по стоманодобивната промишленост с настоящото становище. При представянето на това становище не мога да не съм развълнуван и да ви спомена с вълнение за работника на Митал, който се самоуби преди два дни, оставяйки много потрясаващо писмо на своето семейство и на своите близки. Струва ми се, че неговият е, отчаян жест, е, следствие на случилото се, ни засяга пряко. И изготвяйки нашето становище по плана за стомадобивната промишленост, е, ние трябва да мислим преди всичко за този човек и за неговите съмишленици. Идеята на, на този план е, че има, свръх, има прекалено много капацитет в тази промишленост, но тук стигаме до, една, до едно противоречие – защото постепенно намаляваме капацитета и промишлените възможности, е, за да се приспособим към краткосрочните конъюнктурни условия. Едновременно с това ОИСР обаче предвижда увеличаване от 55%, от 50% на търсенето на стомана до 2025 година и ми се струва, че трябва да се опитаме да намерим едно добро решение на това противоречие и да не допускаме пълното унищожаване на промишлените ни възможности. Към момента тази смърт на сектора се смята за неизбежност и а, тъжният факт, който споделих с вас, е поредното доказателство за това. Говорим за опустошени индустриални региони, за хиляди хора останали без работа, за млади хора без бъдеще, за загуба на умения и за дялове на пазара, които попадат в ръцете на големи играчи, идващи от трети страни. А сега ще се спра на петте предложения, направени в становището. Първото предложение отговаря на идеята, че всички заедно, Европейската комисия, Европейския парламент и съвета, следва да имаме една координирана визия, която да засяга всички важни елементи, а не да действаме чрез отделни отраслови подходи в рамките на Генералната дирекция на Европейската комисия от една страна и нашият подход в Европейския парламент от друга страна. Вторият въпрос е свързан с факта, че след приключването на договора за стомана и въглища през 2002 година, който предвиждаше подкрепа за промишлеността, вече няма възможност за отпускане на, обще... на държавна помощ за този отрасъл от стратегическо значение. Има обаче други отрасли, които днес могат да бъдат смятани за конкурентни и които могат да се ползват от държавна помощ, като например отрасъл на алуминия. И тук ми се струва, че има сериозен проблем, който трябва да се опитаме да разрешим. И за целта предлагаме да излезем с становище, което да предвижда възможност за държавна помощ и за този стратегически отрасъл. Третият елемент от становището е свързан с липсата на достатъчно подкрепа за отрасла, което води до невъзможност за приспособяване към конъюнктурните обстоятелства и съответните последствия от тази невъзможност. Много често промените не са достатъчно добре осъзнати и достатъчно добре предвидени и тук ми се струва, че можем да се позовем и на доклада на Александро Сирка за консултациите с работниците в случай на сериозни промени в производствената дейност. Европейската конфедерация на профсъюзите заяви своята подкрепа за доклада, но за нещастие случай ми се струва, че Европейската комисия трябва да промени отношението си, т.е. да промени рогатното си поведение и да вземе предвид този доклад незабавно. Четвъртата точка е свързана с подкрепата за преквалификация на работещите, които са засегнати от преструктурирането, в частност и чрез Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Както знаете, този фонд днес отново се обсъжда. И тук се възползвам от възможността да изгледам становището си, че намаляване на средствата по този фонд би било едно погрешно политическо решение. И на пето място отново повтаряме нееднократно изразяваната си молба да се създаде една нова европейска стратегия за, за безопасност на работното място следва да вземем предвид тежките условия на труд в сектора на стоманодобива и въздействието на тези условия върху здравето на работниците и в частност върху мускулно-скелетната система. тези въздействия върху здравето трябва да се вземат предвид и при метода на изчисляване на пенсиите на тези работещи. Това са петте точки в моето становище. Надявам се, че всички вие ще допринесете за подобряване становището с вашите предложения и за изменения. Благодаря, уважаеми колега. Думата има Фредерик Дерден, който е докладчик в сянка за социалисти демократите. Благодаря ви, господин председател. Преди да засегна становището по същество, бих искал и аз да се присъединя към казаното от колега за работещият в, за този работник в Стоманодобива, който беше от и за неговия отчаян жест. Аз самият съм от Лиеж и много добре разбирам проблемите в отрасла. Говорим за затваряне на производствени центрове, които се правят по натиск на предприятия от трети страни и ми се струва, че ние трябва да припомним на Европейската комисия колко важно е да се вземат мерки за съпътстване на работещите при затваряне на заводите и в частност за психологическото им здраве. Бих искал Европейският съвет, съюз да се заеме с редица въпроси, въпроси проблеми в отрасъл на стоманодобива и се радвам, че становището взима предвид необходимостта от подобряване на промишлените възможности, необходимостта от преразглеждане на законодателната норма, в частност на национално равнище, за да могат да се възстановят държавните помощи. Подкрепата и помощите в случай на преструктуриране беше засегнат. Трябва най-малкото да запази настоящите равнища на подкрепа на европейско равнище. Съгласен съм с всички тези идеи в становището и с измененията си ще си позволя само да допълня и да засиля съдържанието на тези предложения, в частност по въпроса за стратегиите за дейността на мултинационалните компании. Те трябва да се съобразяват националното законодателство, особено в случаите, когато вземат решението да затворят даден производствен обект, вместо да се опитат да намерят купувач за него. Трябва също така да се позволи на държавните органи в конкретни случаи да а, станат инвеститори в даден завод в очакване на по-нататъчното му препродаване. Трябва също така да се борим с дъмпинга и да подчертаем факта, че ако инвестициите в конкурентоспособни сектори на високите технологии в областта на стамонодобива, трябва да бъдат насърчавани, не бива да забравяме и базисните дейности в този сектор. И накрая трябва да вземем предвид и доклада на колегата Серкас относно социалния диалог и да поставим акцент върху необходимостта от психологическа подкрепа. И накрая имаме нужда от истинска политика на европейско равнище с съответните мерки и координация. Това са елементите, които ще се опитам да засиля чрез моите изменения. Разбира се, като цяло съм съгласна с становището на докладчика. Благодаря, Фредерик. Думата да има господин Бенян от името на либералите. Um, Благодаря ви. Благодаря на докладчика за становището по тази изключително важна тема. Считам, че стоманодобивната промишленост и за в бъдеще ще бъде, бъде важна за Европа. Тя е важна за всички други свързани с тази промишленост отрасли, като например автомобилостроенето. Нуждаем се от силна промишленост а, в това отношение. Всички изпитваме доста а, тежки времена в момента. Аз си отбелязвам казаното от господин Дарден във връзка с мултинационалните а, компании и тяхното отношение към закриването на производството. А, отбелязвам си това, което казахте във връзка с дъмпинга, защото това се случва в много отрасли. Има доста други фактори, които също допринасят за затварянето на това производство. Докладчикът обаче се съсредоточава само върху управлението, върху ролята на управлението на управителния съвет, който се опитва да излича ползи това е нормално управителният съвет да иска да излича печалба, така че не трябва да се изненадваме. Но нещата са доста по-сложни. Говорим за търсене и предлагане, за дъмпинг, да не забравяме и цените на енергията в Европа, така че нека вземем предвид всички тези фактори и да не се съсредоточаваме само върху един от тях. Погледнах също и съобщението на комисията във връзка с това досие и виждам, че там в някои държави има такива правила за държавните помощи, че те могат, не винаги могат да се справят с безработицата. Нека да се използват вече съществуващите разпоредби и да се опитаме да надграждаме над тях, а не да изковаваме нови такива. Във връзка с обучението и преквалификацията, то е много важно в рамките на преход от една промишлена ера към друга. Очаквам с нетърпение да работя с докладчика. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега представителя на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря ви. Ще говоря на френски. Бих искал най-напред да благодаря на Комисията по заетост за нейното решение да изготви становище. Аз съм ръководител на отдела за суровини и метали. В голяма степен споделям казаното от докладчика. В уводните си думи докладчика а, направи много коментари, с които съм съгласен. Така, например, идеята, че трябва да имаме глобална визия за нещата. А, както в Европейската комисия, така и в парламента а, знаем, че понякога много фактори влияят върху даден отрасъл. И въздействието на тези фактори фактически е свързано с взаимосвързаността на различните отрасли. Не винаги в Европейската комисия обаче провеждаме правилния диалог. За тази цел, за сектора на стоманодобивната промишленост и вследствие на плана за действие, който вие познавате, ние решихме да изготвим оценка на въздействието на законодателните актове върху стоманодобивната промишленост. Може да видите тази оценка оценка на въздействието на вебсайта на комисията. Там се вижда, че ам, не винаги се спазват разпоредбите. За първи път Европейската комисия проведе такава оценка на въздействие. И това ни показа, че в контекста на кризата в доста значителна степен не се спазват законодателните актове на Европейския съюз. На следващо място. Вие засегнахте състоянието на отрасъла след спирането на действието на договора за общността за въглища и стомана. Разбира се, някои държави са изкушени да отпускат средства за научна и развойна дейност, например. В момента комисията лансира публична консултация във връзка с преструктурирането и в този контекст трябва да се запитаме дали трябва отново да се включи стоманата в помощите за преструктуриране. Ще има публична консултация, както ви казах, така че всеки ще има възможност да каже своето мнение. Сред шесте приоритета, които комисията определи в плана си за действие по стоманата, социалното измерение остава основен приоритет. Както и вие казахте, трагичният е, инцидент в Лиеж от преди няколко дни ни показва, че тук боравим с нещо много конкретно. Именно за това сме включили социалното измерение. Трябва да помислим как да подпомогнем преструктурирането, защото такова ще има. Ще има, защото сме в контекста на глобализация, глобализация и на този отрасъл конкретно, но и на следващо място ще има преструктуриране на а, пещите. Тоест ще се... те ще бъдат електро... електрически, а ако те бъдат електрически, това означава, че ще имаме нужда и от по-малко персонал което от своя страна води до намаляване на работните места. Значи по-малко работни места в Европа, защото според новите технологии, които ще се използват, ще има по-малко нужда от хора. Затова се нуждаем от преквалификация. Стоманодобивната промишленост е, е промишленост, в която сме натрупали много опит и този опит трябва да остане в е, Европа. И накрая, както и вие казахте, всички преминаваме през период на криза. Е, това се отразява и на автомобилостроенето. Знаем, че продажбите в това отношение намаляват. Ако погледнете цифрите, които сме извели в плана за действие, ще видите, че през 2300 година в този отрасъл ще има подем. Затова той трябва да остане в Европа. Ние сме втори в света в областта на автомобилостроенето. И на следващо място, както каза един от депутатите, не трябва да бъдем протекционисти а по-скоро трябва да използваме по-добре инструментите а, за търговска защита, с които разполагаме. Ще има а, реформа на тези инструменти. В момента обсъждаме нещата с, с съвета и с парламента. Приканваме както парламента, така и съвета по-бързо да приема такта за преразглеждане на инструментите за търговска защита. Тъй като разполагам с ограничено време, смятам да спра до тук. Благодаря ви. Е, е, и накрая докладчика Патрик, две минути, защото след това ще гласуваме. Става ли? Да, господин председател. Бих искал да благодаря на всеки един от вас. Благодаря на всички, които взеха думата. Както виждам, нямаме е, големи разногласия. Всички изхождаме от една и съща база за нашата работа. Аз си отбелязвам всичко, което беше казано и в частност това, което каза господин Дарден по отношение на залозите на търговската политика. По това, което казахте за инструментите за търговска защита. Може би да, действително, необходимо е да обърне малко повече внимание на този въпрос и на това предизвикателство, защото глобалния пазар – прави така, защото всички работим в една много упорита конкуренция. И ние трябва да издържим на тази конкуренция. Ще взема предвид всичко, което беше казано, ще се заловим за работа в е, следващите няколко седмици, за да подобрим становището допълнително. Благодаря ви. Крайен срок за внасяне на изменения. 24 октомври. И сега преминаваме към гласуване. Е Първо социалното измерение на економическия и паричния съюз. Доклада Береш. Имаме няколко списъка да внимаваме сега, да ползваме един и същ. Съобщение на комисията теми 1 е и 7. Гласуваме анблок. За. Благодаря. Против. Благодаря. Може би е по-добре да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Das ist всички ли гласуваха? И резултатът е 17 за, 12 против. Antrag Nummer 2 von Frau Cornelissen und anderen. Wer ist dafür? Добре, за, против. Малко по-различно е тук. Моля, гласувайте. Благодаря. Прекратявам гласуването и резултатът е 16 за, 19 против, отхвърля се. 3 за, явно мнозинство, против, никой въздържали се, никой не се въздържа. 4 е оттеглено. Знам, че не го виждате, обаче наистина оттеглено. Сега 5. За, против, отхвърля се. 6. 6 е оттеглено. 8 е съвместимо за, Против. Мисля, че това е по-добре да проверим. Изменение 8. Не, 6 е оттеглено. Това е актуализация на списъка. 6 е оттеглено. Устно изменение номер 8. Добре, кое сега гласуваме? Въпрос от залата. Гласуваме по а, съобщението на комисията, въпреки че този списък не е най-отгоре. Отново, изменение 8. Филип Бениан. За, против, против. Тук трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването и резултатът е 18 за, 16 против. Филип, ти спечели. 9 е оттеглено, 10 Корнелисен и други. За, против. Пак трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Благодаря. Резултатът е 17 за, 16 против. Поздравления! И сега окончателно гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. 28 за 6 против, 2 въздържали се. Така стигаме до втория доклад Береш. едно и седем гласуваме заедно. За. Против. Мисля, че за да бъдем съвършенно сигурни, трябва да гласуваме електронно, така да проверим. Моля, гласувайте. Да. Не, е, гласуваме общо 1 и 10. Имаме гласовете. Приключваме. Резултатът е 17 за, 16 против. Двама въздържали се. Изменение второ на Мария Корнилисен и други. Чаба, заповядай. Какъв е резултатът? първото гласуване. Резултатът е 17 за, 16 против, 2 въздържали се. Приема се. Не, не, не се тревожете. Второ изменение. А, Корнили Корнилисен и други за. Благодаря. Против. Предпочитам да проверим електронно. Много близки са резултатите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И резултатът е 18 за, 17 против и един се въздържа. Приема се. Трето изменение. Чаба. За. Против. Пак да проверим електронно, с ваше съгласие, разбира се. Моля, гласувайте. Край на гласуването и резултатът е 17 за, 20 против и няма въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение на Емер Костело. Да, оттеглено е. Значи четвърто Чаба Ори за, Против? Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 20 против. Отхвърля се. Седмо изменение. Пак Чаба е автор и вносител. Да, за, против огромно мнозинство отхвърля се. Шесто сега гласуваме. Фил Бениан за, против, голямо мнозинство, отхвърля се. Чаба, осмо изменение за. Мисля, че е същото мнозинството против. Отхвърля се. Девето е оттеглено. 11. Съвместимо с 1 и 10. Нека да видим за, против. Също мнозинство го отхвърля. 12. Е оттеглено. 13. Филбениан за, против. Същото мнозинство го отхвърля. 14. За. Против. Много близки са резултатите. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 за, 12 против. И 15 за, против, Същото мнозинство. Отхвърля се. И така, окончателното гласуване е по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А. Да, 17 за, 17 против, 2 въздържали се, което означава, че се отхвърля. Und dann kommen wir zu der oral question, richtig? Das и така стигаме до устния въпрос, ако не греша. Да, така е. Слагам си слушалките, защото тук минаваме на испански. Господин председателю, аз не съм сигурен че сме създали всички условия да постигнем споразумение, като вникнем е, в различията на становищата на колегите, изцяло да отхвърлим възможността да зададем устен въпрос по един толкова важен политически въпрос. Не е редно. Не знам дали съгласно процедурата, когато сме приемали измененията, същата процедура ли прилагаме, когато приемаме устния въпрос? Благодаря ти, Алесандро. Чаба. Elnök úr, én azt gondolom, hogy megtörtént egy szavazás, megvan az eredmény, tudomásul kell venni. Mi nem... Мисля, че гласувахме, имаме резултатите, ние не сме гласували против случайно. според нас е противоконституционен този ход и не би трябвало да се участва в подобна схема. Не искам да участвам в предизборната кампания на социалистите. Благодаря. Тацу, Александър. Señor <clears throat> presidente, la segunda observación es absolutamente ridícula. Благодаря. Още нещо. Първото предложение беше нелепо, второто беше смехотворно. Ако парламентът не може да изрази становище по съобщението на комисията, ми хайде да си ходим, да пуснем кепенците и да не вършим никаква работа. За какво сме тук? Аз мисля, че трябва да гласуваме последваща точка от дневния ред. Устния въпрос по същия, същата тема. Съгласни ли сте? Also, wir haben den politischen Meinungsaustausch gerade mit erfahren und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, wenn Sie einfach... Това беше една политическа дискусия, която ни доведе до гласуването на проекто доклада на Татяна Жданока Организация на, из... на извадковото изследване на работната сила в общността. За? Против? Явно мнозинство имаме тук. Тук можем блок да гласуваме. Следващите няколко за, против. Мисля, че се отхвърля категорично. Устно изменение по второ изменение на бюджетната комисия. Има ли проблеми с него? Комисия по е 2 за. И явно мнозинство го приема. Компромис е за. Благодаря, явно има мнозинство. Компромис F за мнозинство Г. Явно има мнозинство. 24 за компромис А. Явно има мнозинство. Компромис Б. Явно има. Изменение второ на докладчика за против, отхвърля се. Категорично се отхвърля. Компромис С за, компромис Д за, приема се с голямо мнозинство, изменение 18 за, благодаря. Явно им на мнозинство приема се доклад по резолюцията като цяло. Но преди това за проекто доклада за 32 за, 2 против, 3 се въздържат. А сега вече преминаваме към проекта на законодателната резолюция. Моля да гласувате. Прекратявам гласуването и резултатът е 30 за, 2 против, 3 въздържали се. И сега искаме ли да започнем преговори или не? Тук ни трябва мнозинство. Моля, гласувайте. Добре. Край на гласуването. 31 гласа за, 3 против, 2 ма се въздържат. Моите поздравления. Der nächste Tagesordnungspunkt ist äh, Jean Lamberts Bericht. И така продължаваме следващата точка от дневния ред. Доклада на Джин Ламбърт. Тя не е сред нас, но докладът е тук. И започваме гласуване. Компромис Б за. Приема се. Компромис С за. Благодаря ви. Против. Имаше против, но мнозинството беше за. Да. Тан. Само мисля, че отново има мнозинство за. Особено познание 14. За. Против. Имаше ясно мнозинство за. Извинение 15. За. Против? Няма как някой да е против това изменение. Изменение 16. За. Против. Има ясно мнозинство. За. Компромис Д. За. Осемнайсет. За. Против. Мисля, че тук този път имахме голямо мнозинство против. Много съжалявам, Чаба. 20 на Фил Бениан за. Против. Ма ясно мнозинство за. Изменение 21 на Антигони за. Против. Приема се. Компромисно изменение е за мнозинството. Изменение 25 за Извинете, всъщност това изменение пада. И стигаме до компромисно изменение F за Приема се. Изменение 1 на Джин Ламбърт. Приема се. И компромис А също е прият с мнозинство. И накрая гласуваме изменение 13 за, против, приема се с голямо мнозинство и гласуваме окончателно по целият проект доклад на Джин Ламбърт. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Und jetzt ist klar, 33 sind dafür, 2 dagegen. 33 гласа за, 2 против и въздържали се няма. Поздравление за Джин ще предадем добрата новина. Благодаря ви. И така стигаме до доклада на Дейвид Каза относно плана за действие в областта на търговията на Дребно. Започваме с компромисно изменение А. За. Изменение трето за, против. Струва ми се, че беше прието, но нека да проверим електронно. Много обичаме да гласуваме електронно и без това. Моля, гласувайте. Изпрещаме се пак някакво неразбирателство. Гласуваме по изменение трето. Ja, ja. Also, le Number three, Nummer 3. Гласуваме изменение номер 3. Затова е добре от време на време да гласуваме електронно. Изменение трето. На Милан Чабарнох. Край на гласуването. 20 гласа за, 16 гласа против, въздържали се няма. Така че изменението се приема. Изменение 4 на колегата Попаки за. Имаше много голямо мнозинство. Благодаря ви. Изменение 5. Разделно гласуване. Надявам се, никой няма проблеми с разделното гласуване. Първа част за. Имаше голямо мнозинство. Втора част за. Против. Мисля, че трябва да проверим втора част. Гласуваме електронно по втора част на изменение 5. Прекратете гласуването. 19 гласа за, 17 гласа против, въздържали се няма. Компромисно изменение Б, внесено от няколко политически групи за, имаше голямо мнозинство. Изменение 10 на колегата Попаки за, отново имаше голямо мнозинство. Изменение 11 от две части. Първа част за има голямо мнозинство, благодаря ви. Втора част а, извинете, има и устно изменение, внесено от групата на АУДЕ. Никой не е против устното изменение. Кой е за втора част с устното изменение? Имаше голямо мнозинство. Благодаря ви. Пак гласуваме същото изменение. За. Против. Изглежда, че има мнозинството против. Разбирам, че първа част на втора част на изменение 11 беше приета. Шаба, имате въпроса. Ами, мисля, че не стана съвсем ясно. Във втората част се заявява, че гласуваме заедно с устното изменение. Или казвам с други думи, нямаме нужда от повторно гласуване. Вече гласувахме веднъж втората част и я приехме. Да, вече беше приета, но на списъка за гласуване изглеждаше малко по-различни нещата. Добре, стигаме до изменение 12. Отново имаме разделно гласуване. Първата част, внесена от Андрея Кацолино. За. Против. Мисля, че е добре да проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 17 гласа за, 16 гласа против, 2 въздържали се. Втора част. За. Има голямо мнозинство за. Изменение 13. Колегата Костело за. Против. Приема се. Изменение 14. Тук също има основно изменение, внесено от докладчика. За. Благодаря ви. Имаше и ясно мнозинство. Изменение 15. За. Има голямо мнозинство. Компромис С. За. Благодаря ви. Отново голямо мнозинство. Изменение 20. За. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 21. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Имаше няколко гласа против, но се приема. Втора част. За. Против. Нека да проверим електронно втората част на изменение 21. Прекратете гласуването. 16 гласа за, 15 гласа против. Приема се. Компромисно изменение Д. За. Имаше отново голямо мнозинство. Приема се. Стигаме до изменение 24. За. Благодаря ви.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 Ясно. Мнозинство имаше отново 27 за. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 28. За. Против. Нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 28. Прекратете гласуването. 23 гласа за, 13 гласа против, приема се. Изменение 29 за, против. Нека да проверим електронно отново. Изменение 29. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 гласа за, 13 гласа против. Трима въздържали се. Изменение 30 за, имаше голямо мнозинство отново, изменение 31, отново прието с голямо мнозинство. И сега гласуваме електронно по цялото становище. Прекратете гласуването. Учителният резултат 34 гласа за, 2 гласа против, въздържали се няма. Поздравления за Дейвид Каси му пожелаваме бързо оздравяване. И така приключваме с гласуването. Искам само да отбележа на колегите, които закъсняха, че има технически проблеми с доклада Харкин и затова ще го гласуваме по-късно. Gut, also all diejenigen, die jetzt in andere Ausschüsse müssen, Kärtchen können wir rausnehmen. Abstimmung ist beendet und wir debattieren ein bisschen zum anderen. Добре, всички колеги, които имат работа в другите комисии, могат да си тръгнат. Приключихме с гласуването. А сега ни продължаваме с следващата точка от дневния ред. Колегата, който отговаря с точка 12, не е сред нас. Така че направо минаваме към точка 20 и 21. Фредерик Търден има думата да представи двата доклада. Чакаме с нетърпение вашето изказване. Благодаря ви, господин председател. Предлагам да ви представя двата доклада в рамките на едно изказване, ако не възразявате. ще обсъждаме по-специално внесените изменения. Но преди това бих искал да ви напомня каква е основната идея на моя проект на моето проекто становище, да ви напомня и основната идея, на базата на която го изградих. Както знаете, тези а, две предложения са по-скоро отрицателни, защото се счита, че предлаганото отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози няма да доведе необходимото подобрение. По този начин няма да се намалят и а, разходите за потребителите. В този контекст трябваше да направим избор. Чудехме се дали просто да не отхвърлим предложенията в рамките на доклада или пък да изготвим нюансиран доклад, който да има за цел да изпразни от съдържание направените от комисията предложения. Това е основната идея на основните изменения, както и на допълнителните такива, които бяха внесени. Основната ни цел е да се промени окончателния текст на двете предложения. По въпроса за управлението. Целта Целта ни е да се а, сринат всички тези китайски стени, които съществуват между различните структури и услуги. По въпроса за задълженията за публична услуга имаме много изменения в това отношение – Комисията предлага пълно премахване на а, пречките и пълна либерализация. Ние обаче бихме искали да видим дали не бихме могли да постигнем тази цел с преразглеждане на таваните и с преразглеждане на датата на влизане в сила. Предлага се закрила на персонала и прехвърляне на а, персонала от едно предприятие към друго. Предлага се и засилване на социалния диалог, сертифициране на а, различните услуги. А, това са само някои от примерите на нещата, които се предлагат. Както ви казах, многобройни изменения бяха внесени. По въпроса за управлението и за задължението за публична услуга, като че ли има единодушие с измененията внесени от НП, по социалните измерения съгласие с ГУЕ и с зелените, включително и с АОДЕ. АОДЕ като че ли има по-скоро противоположна позиция. Това е на този етап. Опитваме се да изготвим компромисно предложение, за да може да сближим и позициите. Благодаря ви, Фредери, казва председателя. Äh, Благодаря ви, господин председател. Аз съм напълно съгласен с казаното от Фредерик Дарден току-що. Разбира се, трябваше да направим такъв избор. И в крайна сметка счетохме, че пълното отхвърляне на подобно сложно досие няма смисъл. И затова избрахме втората опция – Необходимо е железопътния отрасъл в Европа да бъде готов за бъдещето, като падне и тази китайска стена, за която говори Фредерик. Комисията настоява върху факта, че не може да имаме единно железопътно пространство в Европа по друг начин. Комисията ще счита, че спецификите на всеки един регион, било то социални или териториални, трябва да бъдат взети предвид. За тази цел се оставя свобода на осмотрение на държавите членки, за да може те да решат по какъв начин да предоставят публичните услуги, така че те максимално да удовлетворяват потребителите. Не трябва да се стига до допълнителни административни осложнения обаче. Във връзка с това, което каза Фредерик Дарден, и аз бих искал да допълня, че трябва да се постави акцента върху обучението, сертифицирането. Не споделяме мнението на тези, които считат, че условията на труд не са част от безопасността при упражняването на труд. Ние не споделяме това мнение. Считаме, че случаите в които имаме закупуване на едно предприятие от друго, е необходимо да се осигури по-висока защита на персонала. Това трябва да се извършва в съответствие с действащото законодателство. Обеден съм, че Фредерик Дарден, както и останалите колеги, ще успеят да стигнат до компромис. Благодаря ви, казва председателят. Това беше от името на НП. Сега от либералите. Нека да чуем следващия оратор. Господин Чабака беше докладчик в Сянка по това досие. Както знаете, Комисията по транспорта работи по него. Както колегата, така и аз си изподеляме отговорността за досието по железопътния пакет в Комисията по транспорта. Така че работим заедно в това отношение в рамките на водещата комисия. Внесли сме многобройни изменения. Считаме, че е необходимо железопътния пазар в Европа да прояви пълния си потенциал. Това, което се опитваме да постигнем тук е модална промяна – Работим на базата на доказателствени елементи, които ни се предоставят и бихме искали да установим до какво може да ни доведе тази модална промяна, промяна на модела. Отварянето на пазара не води до социален дъмпинг, със сигурност не е довел до това в примерите, които са ни дадени. Ако погледнете данните от Обединеното кралство, Обединеното кралство и Швеция, двете държави, които наскоро отвориха пазара си, ще видите, че в тези две държави пазара се е проявил много добре. Той е нараснал, като в Обединеното кралство дори се е отвоил. Така че това са добри примери. Тези а, държави не изпитаха а, никакви затруднения с а, трудовия пазар, напротив, възнагражденията се увеличиха, както и работните места. Настоящия железопътен а, пазар в Европа не работи добре. Не е добре да защитаваме статуквото, защото по този начин не защитаваме и пазара. Това е една балканизирана система, в която е много трудно да се постигне единна железопътна система. Качеството на услугите, които се подобрява, предлагат извинете, на потребителите, трябва да бъдат подобрени, тъй като по-настоящен потребителите не са удовлетворени, а администрацията не счита, че това е основен приоритет. Отвореният достъп трябва да бъде правилото. Държавите членки могат да въведат задължения за публична услуга. Това сработи много добре добре. Ние използваме а, този тип услуги дори да, за дългосрочните а, разстояния в Обединеното кралство. Като резултат от това а, все по-често се предлагат подобни услуги. Задължително трябва да има и предоставяне на обществени поръчки, като това трябва да се свърж, извършва при точно определени условия. За това обаче се нуждаем от ясни правила. Необходимо е графика, който се предлага на комисията да бъде точно определен, за да може да имаме по-ефективен железопътен пазар. Фредерик въведе изменения във връзка и с услугите и в случаите, в които има стачка. По този начин ще се даде известна гаранция на пътниците, които използват железопътните услуги. Предоставят се и някои разпоредби за железопътния персонал. Прави се комбинация между съществуващите в социалната сфера национални разпоредби и социалното законодателство на европейско равнище. Филип счита, че институционалното разделение между управлението и предприятията е единствения начин за осигуряването на равно третиране и за гарантиране на неизтичането на финансови средства. По този начин ще бъдат удовлетворени както пътниците, така и ще се постигнат целите на втория железопътен пакет. Относно а, баланса, заедно с Филип, считаме, че трябва да се въведат съответните изпитвания по съответните услуги, когато това се предвижда от директивата. О, отворен достъп до услугите, който ще осигури необходимата защита. Очакваме с нетърпение да обсъдим допълнително измененията с докладчика и докладчика в сянка. Благодаря. От името на зелените, е, техният докладчик сянка Елизабет Шрёдер. Und würde eigentlich gerne vom Rapporteur wissen, äh, wie er sich zu den Änderungsverträgen verhält. Да, ние сме внесли много изменения. И е, бих искала да споделя на нашите виждания с докладчика. Мисля, че тук се засягат важни въпроси и по-конкретно измененията за разделяне на управлението на инфраструктурата от а, операторите. В рамките на ресора на нашата комисия се съсредоточихме главно върху заетостта. Работниците. Очевидно, четвъртия железопътен пакет е много сложен, ще има дълбоки последици е, в редица държави членки, макар и несъмнено. Този отрасъл трябва да се европеизира с строго спазване на стандартите за заетостта, обучението и сертифицирането, както каза и господин Баш. Мога да съглася с голяма част от казаното, но когато има структурни промени, много важно е да има закрила на работниците. Забележителните умения и ноу-хау на нашите железничари не бива да се отхвърлят с лека ръка. Това са хора специалисти, хора натрупали огромен опит. Ако се възприеме линията на комисията за строго разграничаване между инфраструктура и е, дейности с подвижен състав, е, това ще се отрази, отрази пагубно на уменията на железничарите. Ето, в тази връзка сме внесли и измененията си. По второто досие, мисля, че не му е сега времето. Вярно е, че на ста пазарът за железопътни превози се отваря, но имаме определени задължения за услугите от обществен интерес. Аз знае, че за Белгия и за Люксембург този въпрос не е актуален, но ние имаме отдалечени райони, имаме планински райони. И колкото и да не можете да ми повярвате, има хора, които се нуждаят от влак или от автобус след работа вечер, когато се връщат от дома. И ние не бива да се отказваме от всички ангажименти, които имаме към хората в отдалечените райони за предоставяне на услуги от общ интерес. Алпийските долини не бива да бъдат откъснати поради липса на транспортни връзки. Ние предлагаме правила, които комисията не иска и да чуе. Ние не да сприемаме подобно отношение и затова отново внасяме нашите изменения, именно заради услугите от общ интерес – С един билет да се пътува из цяла Европа, по принцип нямам нищо против. Интегрираната схема за продажба на билети. Но знам колко е трудно между два съседни региона да се интегрира системата за продажба на билети – поради редица причини. От една страна, първата част от е, е, превоза е, да е с градски транспорт в голям град, с голямо движение и оттам нататък да се продължи с междуградска линия в рядко населен селски район. Не бива да забравяме социалните съображения – не бива обществения транспорт да се превърне в лук само за богатите. И в селските райони хората се нуждаят от е, транспортни връзки. И то най-вече сутрин и вечер, а не само в работни дни. Ето защо внесох нашите изменения. За мен въпросът е изключително важен. Трябва да се запази структурата, която обслужва гражданите. И много ми е интересно какво ще каже докладчика по този въпрос. Благодаря на Елизабет комисията. Има ли някой от комисията? Нам damit sagen für unsere Може ли да ни името си за протокола? Господин Жуан. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за извършната от него работа по тези две предложения. Благодаря и на колегите му от вашата комисия, които внесоха изменения. Действително това са два много важни текста от голямо значение за железопътният отрасъл. От една страна те застягат инфраструк... ЖП инфраструктурата, от друга страна засягат функционирането на регионалните железопътни услуги в Европейския съюз. Преди да направим няколко важни коментара по измененията, държа предварително да направя един коментар по социалното измерение на внесените изменения. Целите на предложението на Европейската комисия са преди всичко подобряване на качеството на железопътните услуги, и най-вече качеството, което се предлага на ЖП услугите за гражданите. Всичко това трябва да се извърши в, е, при пълно зачитане на правата на работещите в отрасла. Припомням ви също така, че европейското законодателство предвижда разпоредби, защитаващи трудовите права на работещите и в частност е, регламент е, 1372 от 2007 година, което предви при евентуална промяна на а, операторът на съответната железопътна линия. Съществуват и различни други разпоредби на европейско равнище и съществуват също така и много законодателни актове за защита на работещите национално равнище и в частност в рамките на колективните трудови договори. Държа също така да отбележа, че в държавите членки, които са отворили своите пазари в, за конкуренцията и в частност Поденото кралство и в Швеция, няма примери за загуба на работни места. Тъкмо обратната е тенденцията. Увеличава се броя на работещите в отрасла, както каза и господин Бенян. В заключение, Европейската комисия смята, че отварянето на пазара не, не, не следва да се възприема като заплаха за работещите в отрасла, а напротив следва да се възприема като възможност за създаване на нови работни места. Относно разгръщането на регламента за обществените услуги, т.е. регламент 1370 от 2007 година, има редици изменения, с които Европейската комисия не е съгласна. Според нея принципа за, за предоставяне на концесиите в, с, с, с процедури, тръжни процедури е най-успешната система. Европейската комисия пристъпи към економически анализ, който отговаря и на анализа в държавите членки, които прилагат тръжни процедури, в частност Германия. Паралелно с този довод, свързан с ефикасността на обществените търгове, мисля, че е важно да се отбележи колко важен елемент е прозрачност при освояването на обществените средства. Това е принципът на прозрачност, е основният принцип, който е залегнал в, принцип, в процедурата за обществен търк в Европейски съюз и не разбирам защо се иска изключение тук за железопътния отрасъл. В заключение Европейската, Европейската комисия смята, че всяко изменение, което цели да отслаби предложението на Европейската комисия и принципа за отпускане на договори в отрасла не следва да се приема. Необходимо е да се предвиди преходен период, който даде възможност както на държавните власти, така и на предприятията от отрасла да се адаптират към новите условия. Ето защо Европейската комисия предвижда един крайен срок, който според нас е доста разумен и той е 2019 година. Не сме съгласни с предложението крайен срок да бъде отложен до 2029 година с довода, че по този начин държавите членки ще могат да отпускат договори в, за срок от 25 години до 2029 година без зачитане на принципите на прозрачност. И накрая Европейската комисия предвижда минимален прак от 5000 евро, или казвам с други думи, за 15 годишен договор таванът е от 75 000 евро е, милиона евро и не виждаме никаква причина този таван да бъде вдиган до 10 милиона. А относно директива 2012, на клона 34 относно управлението на инфраструктурата и предоставянето на услуги, Европейската комисия смята, че трябва да има ясни правила, които да гарантират, че новонавлизащите на пазара оператори не са в позиция на дискриминация в сравнение с актьорите, които вече са на пазара според нас предложението ни е достатъчно гъвкаво, защото в него се предвижда нова структура, която да разделя двете основни функции, но едновременно с това има и възможност за интегриране на функциите управление и ам, предоставяне на транспортните услуги. И накрая относно отварянето на търговските услуги, предвидено в регламента. Важно, е, както предвижда и докладчика, да се запази доброто равновесие между договорите за обществени услуги и договорите за търговски услуги. Докладчика предлага в законодателният текст да, бъде, да бъдат включени редица подробни критерии, които да позволяват пристъпването към економическо тестване на възможностите. Европейската комисия няма сериозни възражения срещу съществото на критериите, но не смята, че е съобразно включването на тези критерии в законодателния текст. Всъщност Европейската комисия вече получи мандат по време на преразглеждането на първият железопътен пакет за изготвянето и преразглеждането на тези критерии и в момента Европейската комисия се взела с този процес. Това са основните ми коментари. Надявам се те да вдъхновят докладчикът и останалите му колеги по работата по този доклад. Европейската комисия остава на пълно разположение на докладчика и останалите колеги от вашата комисия при нужна, нужда от допълнителна информация. Благодаря ви и в заключение докладчика Фредерик имате думата. Имаше много въпроси, надявам се да получите много отговори. Благодаря ви, господин председател. Най-напред държа да благодаря на различните политически групи за докладите в Сянка, за техния принос и за внесените изменения. Бих искал също така да им благодаря за изказванията, направени тази сутрин, както и за изказването на Европейската комисия. Честно казано, не бях особено изненаден от казаното от колегите. То се вписва прекрасно в представата, която си създадох при когато се запознах с проектоизмененията. Както казах и в встъпителните си думи, Имаме много общи точки с групата на НП и с групата на зелените. В частност, измененията внесени от тях, които ще анализирам съвсем скоро подробни изменения по изменение, но към момента ми се струва, че мога да приема измененията, които предлагате и да ги включа в компромиси, които ще обсъдим през идните няколко дни. Ясно е, че подходът на групата на либералите е в противоречие с нашия подход. Въпреки, че крайните цели са едни и същи. Увеличаване на заетостта, увеличаване на мястото на железопътния транспорт, сред другите видове транспорт. Струва ми се, че не бива да забравяме аспект сигурност. Сигурността е много важна, много важна е също така и възможността за достъп в частност в регионите, където има най-слабо покритие на железопътните услуги. И тук съм съгласен с колегата от Зелените – но ми се струва, че подходът ни за постигане на тези цели се разминава с подхода предлаган от колегите от групата на либералите. Разбира се, аз съм отворен за диалог, ще изслушам мнението и предложението на всички колеги и съм убеден, че в процеса на изготвяне на компромисните изменения и на списъците за гласуване ще имаме много ползотворни разисквания. Благодаря, Фредерик. И така графикът за работа е следният. На 14 ноември ще обсъдим компромисните изменения и ще гласуваме. На 26 ноември докладът ще бъде гласуван в групата по транспорт и докладът ще влезе в пленарна зала през февруари до година и наистина се очертава много интересна досие. Продължаваме с точка 14 от дневния ред, социалното измерение на економически и паричен съюз. Докладчикът ни в момента е в Вилниус. Има ли някой, който би искал да обсъждаме въпроса в отсъствието на госпожа Парес? Фил? Добре. Добре. Значи започваме с Джаба Ори. Нека да въведем някакъв приоритет. Е, е, е, Благодаря ви, господин председател. Сега имаме възможност да навлезем в по-големи подробности по въпросите, които възникнаха по време на гласуването. Когато комисията публикува своето съобщение, ние го приветствахме, защото счетохме, че имаше нужда от подобно съобщение. При изграждането на економическия и паричен съюз е необходимо да се познават и социалните последици от този съюз. Именно за това настояваме върху социалното измерение. То трябва да е на лице. И изцяло подкрепяме тази идея на комисията. Приветстваме също така и идеята за социален индекс, който предлага комисията в своето съобщение. Този социален индекс е полезен инструмент, който ще ни даде по-нюансиран поглед върху положението. Считаме, че в рамките на социалната политика Европейския съюз има сравнително ограничени възможности. Същевременно има и големи различия в стратегиите на държавите членки. Затова е необходимо да наберем всички необходими данни, да проучим внимателно съществуващите различия, за да може и да изработим необходимата стратегия. Разполагаме с различни индекси, индекса за социално включване, има и други показатели, които могат да ни помогнат да подкрепим държавите членки в това отношение. Не може обаче да се стига до заключението, че социалното измерение не трябва да се взима предвид. И ясна е правната основа в това отношение. Известни компетенции са оставени на държавите членки, а други са дадени на Европейския съюз. Бихме искали да заличим някои елементи в текста, както и да внесем изменения по други. Така или иначе считам, че ще имаме и допълнителни възможности, за да стигнем до консенсус. Ако искате, бих могъл да продължа. Да започнем от самото начало. Ще заличим букви F и I, буква O, Q, Хикс, Бихме искали да заличим също така втората част, но може би не сега е момента да обсъждаме подробностите. Най-важното, което исках да кажа, беше, че се нуждаем от социално измерение, че трябва да се вземе под внимание съобщението на комисията и че трябва да се придържаме към разпоредбите на договора. Социалните компетенции са в правомощията на държавите членки. По един или друг начин парламента също трябва да има думата. Затова искаме да се стигне и до по-балансиран текст. Ще работим допълнително с колегите, за да уточним и подробностите. Благодаря. Благодаря ви. Сега координатора на социал-демократите. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. В момента се намираме на повратна точка в Европейския съюз, защото изтича този мандат на Европейския парламент. Това означава, че ще се отвори нова амбициозна страница в историята на Европейския съюз. Надявам се, че ще имаме достатъчно смелост, за да погледнем напред, а не да гледаме непрекъснато назад. В момента изковаваме новата архитектура, която ще обслужва нуждите ни в бъдеще – и в рамките на тази нова структура не трябва да забравяме социалното измерение. Економически и паричен съюз има социално измерение. По-настоящем то бива пренебрегвано, непрекъснато се говори за сътрудничество в областта на борбата с макроекономическите а, различия, но нищо не се казва във връзка с това, което се случва в действителност. Стратегията Европа 2020 също изчезна от дискусиите. Съвета направи много обещания. Председателя на комисията Баросо обеща да ам, излезе с конкретен текст и ето нас сега разполагаме с съобщение на комисията. Комисията не трябва да следва непрекъснато чужди предложения, тя трябва да поема инициатива сама. И не трябва да забравя социалното измерение в економически и паричен съюз. Да не забравяме, че съвета не участва в дискусията по-настоящем, което означава, че съвета е изключен от дискусията. А тази дискусия, която е общностна по своето, общество, по своето естество, означава, че трябва да участват и трите институции. Та въпросът ми към господин Ори е следния. Наистина много е странно, когато ни казвате, ами вслушайте се в държавите членки и в националните парламенти. Защото какво стана на практика? Ами ние гласувахме, че не трябва да се ам, из, поисква мнението на държавите членки и на съвета по отношение на економически и паричен съюз. Освен резолюцията, която обсъждаме, е необходимо да помислим и върху процедурата. Абсурдно е да се говори за съобщение на комисията – и да се обсъжда това съобщение между комисията и парламента в отсъствието на съвета. Така или иначе, в даден момент трябва да се намери решение. Разбира се, че ще има разногласия по социалното измерение. Това е нормално. Социалистите и демократите приветстват съобщението на комисията, защото то ще послужи за основа на бъдещата ни работа. Благодарение на това съобщение ще можем да включим социалното измерение и в други области. Разбира се, че имаме възможност да внасяме изменения. Но така или иначе ще имаме възможност да засилим вече предложеното в предложението. Още нещо, което е от особено значение. Нуждаем се от набор от показатели, които да ни позволят да измерим съществуващите различия. Нуждаем се от подобен набор от инструменти, колкото и да е неприятно човек да се погледне в огледалото и да установи, че погрознява и остарява. Но трябва да имаме смелостта да се погледнем в огледалото, за да може да вземем и необходимите мерки. Комисията предлага пет елемента за анализ. Но на мен ми се струва, че има и други фактори, които са важни. Именно по тази причина внасяме нашите изменения. Така, например, комисията забравя бедността сред децата, както и много други фактори, които биха могли да ни помогнат, за да получим по-ясна представа за нещата. По този начин ще запълним и съществуващите пропуски в макроекономическото развитие на Европа. Разбира се, нуждаем се от необходимите инструменти, за да направим адекватен анализ, но се нуждаем и от такива, за да може да предотвратим възникването на затруднени положения, както и да коригираме вече създалите се такива. Нуждаем се точно от това. Съобщението на комисията е добро, но в него липсват и следните елементи. Така, например, не се поставя в достатъчна степен акцента върху економическата криза. Очевидно е, че економическата криза възниква заради различията, които съществуват между държавите членки. Еврото едва не изчезна, едва не рухна преди една година, именно поради тези различия между държавите членки. Тези различия се задълбочават все повече. Трудно ще ни е да построим Европа, ако трудовия пазар, възнагражденията и социалните политики на държавите членки се разминават в толкова голяма степен. Вместо политика на сближаване, ние водим политика на отдалечаване. Необходимо е да направим нещо по въпроса, защото в противен случай след няколко години ще осъзнаем, че не можем да имаме единна валута, понеже не сме водили единна валутна политика. А не може да имаме координирана и хармонизирана политика, ако в нея не е включено и социалното измерение, което да се урежда по еднакъв начин в държавите членки. Нуждаем се от комисията и от съвета. Те говорят за подпомагането на младежите и борбата с безработицата. Това е добра основа за работа, но ние трябва да можем ясно да заявим, че е невъзможно да се стигне до една богата Европа, ако всички млади хора се съсредоточават в центъра на Европа. Трябва да се създадат възможности за младите хора и в четирите краища на Европа и в периферията. Господин Ури не проявява достатъчно гъвкавост. Наистина трябва да вземете предвид внесените изменения. Тук не става въпрос за борба между различните политически групи. Това не е предизборна кампания. Тук под въпрос е бъдещето на Европа, живота на милиони млади хора в Европа. И ако продължавате да повтаряте едни и същи грешки, това означава, че накрая ще трябва да приемем това, което ни предлага комисията. Можем да внесем изменения, защото по този начин ще засилим социалното измерение, което от своя страна ще засили Европа. Наистина тук не съм привърженик на определени политически ценности, просто се опитвам да изведа Европа от кризата. Можем да го направим всички заедно. Сандро, ich weiß ja... Много ти <clears throat> благодаря, Алесандро. Много е деликатна темата и залогът е голям. Малко по-кратко трябва да разгледаме, може би, останалите доклади, защото няма да имаме достатъчно време. Бениан. Не, аз няма толкова пространно да се изкажа. Моля да се включи микрофона. Да, съжалявам, казва оратора, изключи ми се микрофона. Благодаря на докладчика за работата по а, това досие. Никак не е лесно да си докладчик в сянка по такава тема и никак не е чудно, че а, имаме изменения. Не сме съгласни с автоматичните стабилизатори на европейско равнище, както и с автоматично задействане на механизма. С О, Р, Т и У буквите, които обозначават съответните точки от съображенията не сме съгласни и също с точки 1, 6, 10 и 16. Мисля, че жизненно важна роля може да изиграе социалното измерение, като допълва економическите показатели. Крайно скептично гледаме на въпроса економическите и социалните критерии да бъдат включени в един набор. Освен, че интелектуално безплодие, е, крайният резултат е, изобщо не е ясен. Един смесен набор критерии е подвеждащ. Трябва ни ясен набор от економически е, показатели и отделно социални които будят доверие, които разбираме, които можем да прилагаме. Ето така си го представяме. Затова е, очаквам дискусията с голямо желание. През следващите няколко седмици ще работя активно. Благодаря. Благодаря ти, Фил. След либералите, нека да чуем зелените. Елизабет? Може би трябва да се внесе малко повече яснота тук. В Европейския парламент имаме общо виждане, за това, че решенията трябва да се вземат на най-подходящо равнище. И не винаги това е европейското, на национално равнище – трябва да се вземат а, съответните решения. Необходимо е да имаме една противотежест, не всичко да се прави на европейско равнище, защото иначе ще се изкриви е, процеса на вземане на решение. Аз зная това изкривяване е, колко е, е в ущърп на много страни. Аз съм от богата страна и го твърдя с пълна отговорност. Е, зелените смятат, че това е основна грешка. Говорим за макроекономически инструменти, които дават възможност на Европейския съюз в неговото многообразие да продължи да бъде единен. Предложеното в момента не е достатъчно. И проблемът е, че ние все повече разделяме бедните от богатите региони. Ето защо трябва да погледнем отвъд националните граници. Трябва да се постараем да не се стигне до прекомерна безработица в бедните региони. Това няма да помогне на никого, дори и на богатите региони. От тяхното развитие ще имат полза всички – ето защо подготвяме резолюция по предложението на комисията и трябва да сме много внимателни, когато говорим за економическото управление. Очевидно е ясно какво е разграничението на правомощията. Има правомощия на комисията, има правомощия на държавите членки и има методи за постигане на общите цели. Имаме отворения метод на координация, в който държавите членки вземат решение по набора критерии и именно на тази основа можем да вървим напред. Но ако внасяме политически предложения, така че те да стигнат до съвета, зависи от нас. Спомнете си младежката гаранция. Младежката гаранция е въпрос на национално решение на държавите членки в рамките на отворения метод на координация. Ако сътрудничим тук, ще постигнем голям напредък във всички държави членки. И това ще е особено важно от е, страните пострадали най-тежко от кризата. Те няма да могат да я превъзмогнат сами. И е много полезно за Европа като цяло да намери начина да преодолее кризата. Благодаря. Председателя, благодаря Елизабет. Аз е, се отказвам от изказване, защото много присрочихме времето. Чаба, моля те съвсем накратко. Да, благодаря, благодаря за възможността, господин председателю. Първо на Алехандро искам да кажа, че всички се стремим да намерим едно решение спрямо позицията на съвета размяната на мнения не бива да се изражда в задаване на въпроси с предизвестени отговори. Еднозначен е отговора на толкова много от въпросите, които поставяш, заради нормативната уредба. Наближават изборите, не съдя социалистите, всеки се подготвя за кампания, използва всички възможности, но ние не искаме да участваме подобна надпревара. Когато се е, борим с бедността, да не забравяме Световния ден за е, борба с бедността и трябва да дадем пълната си подкрепа за всички тези усилия. Европейския съюз все пак разполага с инструментариум, колкото и да е ограничен, колкото и да има големи различия между регионите. Имаме фонда за сближаваме, имаме и структурните фондове, но този 1% от бюджета далеч не е достатъчен, за да бъдат решени проблемите. Вероятно е възможно да се усъвършенства координацията, може е възможно да се направи по-задълбочен анализ, да се натрупат повече знания. Но ние не можем да вземаме решения вместо държавите членки. Ето това е посоката, в която виждаме е, ролята на Европейския съюз спрямо социалната политика. Той може да прави предложения и по този въпрос ние сме партньори. Партньори, които търсят най-подходящите средства за постигане на целите но ние не разполагаме с достатъчно средства. Не можем да обезпечим всички тези предложения. Толкова са големи проблемите. Нямаме нито правомощия, нито средства за автоматично задействане на механизмите в Европейския съюз. Положението е ясно. За а, младежката гаранция, това, което направихме, е положително, но е капка в морето. Трябват ни стимули, трябва ни информация, а вече държавите членки трябва да си поемат своите задачи. Благодаря. Аз съм сигурен, че тези разисквания могат да продължат много по повече. 23 октомври, 12 часа е крайния срок за внасяне на изменения само на английски, моля ви, защото иначе няма да имаме възможност да ги преведем на време. Ще разгледаме измененията през ноември, за да стигнем до пленарната зала съгласно графика. Това беше точка 14. Продължаваме с точка 15. Социална закрила за всички, включително за самонайтите. Моля ви за стегнати разисквания. Давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. фактът, че нашата комисия има възможност да изготви доклад относно социалната закрила за всички, включително и самонетите лица, е много важен факт. Според мен е много важно да можем да говорим по тази тема в Европейския съюз, в частност в контекста на бюджетните съкръщения из целият Европейски съюз. Свидетели сме също така на сериозно увеличаване на безработицата в Европейския съюз. И е, въпреки тези проблеми, бюджетите на системите за социална закрила на държавите членки също бяха засегнати тежко от съкръщенията. А увеличаването на безработицата доведе до намаляване на социалните вноски и тази тенденция сериозно заплашва социалния модел в Европа. Моят доклад обхваща редица важни елементи и е разделен на две части. Първата част е посветена на социалната закрила за всички, а втората част е посветена на самонетите лица и тяхната социална закрила. Ще ви представя накратко основните елементи, залегнали в доклада ми. Най-напред държа да подчертая, че е необходимо да бъдат модернизирани и допълнително разработени системите социална закрила с цел гарантиране на истинска социална закрила за всички. Социалната закрива трябва да бъде достъпна за всички граждани, съгласно принципа за недискриминация. Едновременно с това тази система трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да може да отговори на демографските промени и промените настъпили на пазара на труда. Освен това, трябва да гарантираме една отговорна и устойчива система, в частност в контекста на стоящата криза. Имаме нужда от адекватни социални услуги. Не бива да забравяме, че социалните инвестиции позволяват съглас... постигнем съгласуваност между социални и економически цели. Ето защо социалните инвестиции не следва да бъдат възприемани като разходи, а като инвестиции. Призовавам държавите членки да предприемат мерки за насърчаване на младежката заетост и да гарантират, че младите работещи не са обект на дискриминация. Не бива също така да се ограничават правата на младите работещи. Държавите членки трябва да обърнат особено голямо внимание на най-уязвимите групи от обществото. Безработните, хората с увреждания, пенсионерите, самотните родители. Всички тези категории на населението трябва да бъдат особено закрилени. Важно също така различните социални услуги да бъдат по-лесно достъпни и преди всичко да бъдат лесно достъпни за тези най-уязвими категории от обществото. Социалните услуги трябва да бъдат лесно достъпни и за хора, които се нуждаят от дългосрочни грижи. И тук искам да ви обърна внимание на проблема, свързан с достъпа до социални услуги в селските райони. Все по-често се сблъскваме с случаи на експлоатация на работещи. Ето защо трябва да вземем сериозни мерки за борба срещу недекларираният труд и несигурните условия на труд. Само по този начин може да защитим ефективно тези работещи. Също така в опитите да се правят економии не бива да се допуска замяната на традиционните трудови договори с нетипични такива, което води до намаляване на сигурността на пазара на труда. Също така призвам държавите членки към повече координация между националните системи за социална закрила. Призвам Европейската комисия да направи анализ на настоящото положение и да гарантира, че измененията, които се правят в националното законодателство, определящо трудовите отношения, нямат отрицателно въздействие върху социалната сигурност и трудовата сигурност на работещите при всички промени в националното законодателство трябва да се съблюдава, че няма нарушаване на тази трудова сигурност. А сега бих искал да кажа няколко думи за самонаетите лица. Тази категория също е изложена на все повече опасности, тъй като характерът на трудовите договори се променя. И цяла Европа има все повече самонети лица и има сериозна опасност тази категория от работещи да се окаже недостатъчно адекватно защитено социална гледна точка сложното в случая с а, самонетите лица е, че не съществува ясно определение за самостоятелна заетост, което да е валидно и с целия Европейски съюз. Ето защо призоваваме Европейската комисия да излезе с такова ясно, точно определение. трябва също така да даде определение на всякакъв вид нетрадиционна заетост и най-вече на терминът самостоятелна заетост. Само чрез едно подобно ясно определение можем да гарантираме социалната сигурност на тези лица. Трябва също така много ясно да бъдат определени и установени фалшивите самонети лица, тъй като подобни практики могат да се използват за нелоялна конкуренция, но могат също така такива фиктивни самонети лица да представляват а, а, начин за подриване на социалните права на реално заети лица. Тоест, тук има опасност от социален дъмпинг и нарушаване на правата на работещите. Още веднъж подчертавам основните проблеми. Липсва един определени за самостоятелна заетост на европейско равнище, което осложнява координацията за социал... на социалната закрила на самонетите лица. А в някои случаи може да се стигне дори и до ограничаване на свободното движение на тези самонети. На второ място няма достатъчно ясно определение на е, условията за самонет заетост. Няма също така и достатъчно информация, статистически данни за броят и дейността на самонетите лица. Ето защо трябва да се подобрят набирането на този вид данни, да има по-ясна информация за различните групи самонети, за да можем по-лесно да ги да си създадем представа за тази категория от трудово заетото население. Трябва също така да се вземат предвид и елементи като пенсионна възраст, отпуск по майчество или по бащинство и други подобни елементи, които трябва да се вземат предвид при изготвянето на, социалната закрила на самонетите. Трябва също така самонетите лица да бъдат добре информирани за всички права и задължения, които следват от статута самонето лице и държавите членки трябва да се съсредоточат върху добрата осведоменост на тези работещи. Също така призвам държавите членки да се съсредоточат върху една нова категория, която се появява. Говорим за самонетни лица, които са економически зависими. Това е една категория от заети, които по характера на дейността, която извършват, много наподобяват а, а, работещи, получаващи, работници, получаващи заплати. И, в това, и от тази гледна точка следва и тяхната социална закрила да се доближава максимално до социалната закрила на работещите, получаващи заплати. Благодаря ви и разчитам на вашия принос за по-нататъчните изменения. Благодаря ви, дам думата на докладчите в сянка. Започваме с Фил Мария Корнелисен, може би обаче комисия ще иска думата. Първо думата има Фил Бениан. <coughs> Uh, um, да, благодаря ви. Проблема тук е, че нямахме превод на английски до вчера след обяд. Аз бях на тристранна среща вчера. Затова а, просто прехвърлих набързо доклада и мога да коментирам само едно-две неща. Нивото на социална сигурност и достъпа до социална сигурност са уместни въпроси. Държавите членки са компетентни в това отношение, но е добре да проведем и ние дебат. Трябва обаче да пипаме предпазливо. Съгласен съм, че държавите членки трябва да предприемат практически стъпки, за да се справят с бедността и социалното изключване. Виждам, че докладчика е, е видял различията на държавите членки в това отношение. Съгласен съм с докладчика, че самонаетите лица могат да позволят да се придаде по-голяма гъвкавост на трудовия пазар, но това трябва да бъде съчетано с адекватно ниво социална закрила. Дали е възможно Европейската комисия да даде правна дефиниция? Ами да ги попитаме и да видим какво ще ни кажат. Но ми се струва, че е трудно, защото това е свързано с данъчните кодове, с данъчната политика в различните държави. Данъчната област обаче е от компетенциите на държавите членки и това може да доведе до проблеми. Едва ли ще може да имаме еднаква дефиниция, която да се прилага към всички държави, които прилагат различно данъчно облагане. Така че не мисля, че в компетенцията на държавите членки да налага санкции на работодателите в случаите, в които имаме и самонети и лица. Комисията може просто да изготви насоки. Това е а, за мен от сега, за сега съвсем накратко. Очаквам да работим конструктивно през следващите няколко седмици. Благодаря ви, Ана Мария. Благодаря, господин председател. Мисля, че е важно това, че доклада излиза в този момент, защото в контекста на криза виждаме не само увеличаване на самонетите лица, но и промяната им а, на мотивацията, която ги кара да работят като самонаети. Хората решават да бъдат самонаети лица заради свободата, която им предоставя този статут и заради новаторството, което могат да проявят но има и хора, които стават самонаети, защото няма друг избор. Просто работодателите не предлагат а, дългосрочни договори на своите работодатели. И а, много е трудно да се съчетае професионалния и личния живот и по тази причина много жени са принудени да работят като самонаети лица. Разбира се, има и много мобилни работници, с които злоупотребяват работодателите, като ги карат да работят като самонайти. В частност, държавите, в които все още се прилагат преходни мерки, държавите, които се присъединиха наскоро. Така, например, у нас в Нидерландия приехме преходни мерки към гражданите от Харватия, които не могат да получат стабилни договори в рамките на определен период, преходен период, което води до експлоатация на тези хора. Затова ми се струва, че е важно това, че започваме да мислим за начина по който бихме могли да се справим с този проблем – Самонетите лица много често са свързани с бедността в съответните държави членки. Самонетите лица могат да се натъкнат и на много бариери. Затова трябва да имаме дефиниция за самонето лице, да имаме дефиниция за работник. А това е обект на дискусия от десетилетие вече. Бихме могли да помислим и за следното. В рамките на мобилността бихме могли да се насочим към дефиницията на самонето лице в приемащата държава членка, което ще затвори вратата в по-голяма степен за експлоатацията. И аз не съм погледнала подробно доклада, но ще го направя и ще продължим обсъждането с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря. Някой от Европейската комисия иска ли да вземе думата? Заповядайте. Благодаря ви съвсем накратко, защото и ние не разполагахме с време, за да прочетем подробно доклада. Разбира се, в много отношения сме съгласни социалното инвестиране, например. Това, което казахте във връзка с трудността за изготвянето на обща дефиниция – ние също считаме, че незаконно упражнявания труд, както и ем, злоупотребата с статута на самонаето лице са проблеми. Ще продължим работата си по въпроса, обаче и колегите ми ще навлязат в по-големи подробности. Разглеждаме въпроса в рамките на много регламенти и инициативи. Благодаря ви, господин представител на комисията. Сега да чуем следващия оратор. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всички колеги, които взеха думата. Бих искала да благодаря и на Филип. Аз много добре а, осъзнавам, че държавите членки са компетентни по отношение на социалната политика, но ние искаме да изпратим политическо послание в контекста на кризата. Защото в контекста на криза най- уязвимите бяха засегнати в най-висока степен. И ние като Европейския съюз искаме да изпратим послание, което да гласи не трябва най-уязвимите членове на обществото да понасят най-голямата тежест. На въпроса за дефиницията. Осъзнавам, че е трудно да изготвим единна дефиниция, която да води до еднакво тълкуване във всички държави членки. Но може би Европейската комисия би могла да помисли за критериите, които все пак да позволят да имаме единно схващане за този статут в различните държави членки. В Комисията за защитата на правата на жените Имаше а, сходен доклад, който разглеждаше статута на жените като самостоятелно наети лица. Затова ми се струва, че ако всички работим заедно, и ние в Комисията по заетост бихме могли да изготвим доклад, който да бъде от голямо значение както за работата на комисията, на комисията, така и за работата на съвета. Благодаря ви, казва председателя. Крайен срок за внасяне на измененията 24 октомври. На 25 октомври отново ще имаме възможност да обсъдим доклада. А в пленарна зала ще го гледаме през декември. Точка 16. Не, всъщност. Точка 13. Как Европейския съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятия и дружества, включително новосъздадени дружества, която да спомага за разкриването на работни места. Много благодаря, господин председателю. Много се радвам, че е, комисията се е, съгласи е, да имаме този доклад по собствена инициатива имаме две е, становища. Първо за е, достъпа до финансиране и е, второто за намаляване на администрацията. Нашата парламентарна комисия даде пълна подкрепа. Ние всички разбираме, че заетостта е най-големия социален проблем, пред който днес е изправена Европа. И Искрено се надявам, че ще е, продължим да работим с набраната скорост. Малките и средните предприятия и микропредприятията в момента създават 90 милиона работни места в частния сектор на Европейския съюз и това е огромен потенциал за а, е, растеж, за новаторство и за работни места. 85% от всички новосъздадени работни места през последните 10 години са именно в малки и средни предприятия. И все пак сме изправени пред много е, предизвикателства, които съм опитала да отразя в доклада, разделила съм ги на раздели, като например създаване на работни места, умения, предприемачество. И по тази тема, според мен, е много тревожно, че е, броят на европейските граждани, които искат да бъдат самонаети, намалява от 45 на 37% през последните 3 години. Разбира се, Току-що обсъдихме този въпрос, макар и от друг ъгъл. Много важно е предприемаческия дух да се възпитава от ранна възраст и е, до края на е, университета така много по-лесно е, става за завършилите или да започнат собствен бизнес, или да получат втори шанс, когато честни бизнесмени не са успели от първи опит. Според мен е интересно, че в момента се обръща много голямо внимание на а, такива предложения, които идват от а, комисията. като инициативата Рефит Интересно е, е какво е направила комисията за намаляване на бюрокрацията. 5500 е, административни процедури са съкратени, което означава огромни економии е, благодарение на намаляване на бюрокрацията. Господин Барозо предлага да се намали регламентирането. Ще чуем какво ще каже следващата седмица в съвета. Една специализирана работна група за бизнеса ще подготви доклад за отстраняване на тромавите правила, които спъват конкурентоспособността на британските търговци и износители, както и новосъздадени дружества, които създават нови продукти или разширяват производството си. Така ще се приемат конкретни мерки, за да се премахне излишното регламентиране. В Брюксел следващата седмица съветът ще обсъди този въпрос и това трябва да се приветства. Търговските дружества изразяват своите становища, част от които е следното. Европейските правила започват добре, но след това се спъват по пътя и има някои неочаквани неблагоприятни последици. Има такова мнение. Също така също усещането, че е, малките е, предприятия са най-тежко засегнати от бюрокрацията. Много се радвам, че още преди да започна работа по този доклад, тук е, в парламентарната комисия проведохме изслушване и бяха изразени различни становища, чухме различни гледни точки. Един от много интересните въпроси, който понякога е доста спорен, е за здравословните и безопасни условия на труд. В изслушването той беше обсъден, но и тук трябва да кажем, че бюро трябва да се намали не за сметка за намалява, на намаляване на защитата на здравето и безопасността. Ако облегчим малките и средни предприятия и всички останали фирми, между другото, ще могат те да се съсредоточат върху засилена защита на работниците. Безработицата и създаването на работни места са въпроси, по които можем да стигнем до общо мнение в парламентарната комисия, ако колкото се може повече мнения се съберат, е, ще работя с удоволствие с колегите, е, които са докладчици в Сянка, комисията, държавите членки и предприятията, дано да могат да се възползват от нашите предложения. Благодаря. Мари, като докладчик Сянка, искаш ли да вземеш думата? Да, да, благодаря, госпожо Макинтайр. Можем в голямата си част да подкрепим идеята да подпомогнем по-малките фирми, новосъздадените, чрез предоставяне на необходимата информация за достъпа до кредитиране. Мисля, че малко повече трябва да се помисли за гъвкавия пазар на труда. Аз не се очудвам от вашата позиция, възможностите за повишаване на квалификацията на място, намаляването на бюрокрацията е важно. С цялата система от гаранции, която ще осигури същата, ако не и по-висока степен на защита, младите хора трябва да натрупат опит – без да бъдат експлуатирани като ефтина работна ръка. Аз а, бих изменила унази част, която се отнася до гаранциите. И се надявам, че в крайна сметка ще е добър нашият общ доклад. Благодаря. Благодаря на Мари. Сержо Готиерес за социалистите. Благодаря, господин председателю. Аз смятам, че има много недостатъци в докладът, като имаме предвид кои са реалните проблеми на малките и средните предприятия в Европейския съюз. Крайно небалансиране, като имаме предвид каква е практиката. Както каза госпожа Корнелисен, всичко, което се отнася до социалните разходи и пазара на труда, честно казано, ни отдалечава много от възможността да подкрепим предложените парламентарни мерки. На първо място, вярно е, че текущите разходи са основно разходно перо за малките и средните предприятия. Но тук в доклада непрекъснато се говори за оборотни разходи, за разходи за заплати, нито една дума за енергийните разходи. Понякога те, като относителен дял, са най-голямото разходно перо, много повече от работната заплата или оборотните. Като четем доклада, оставаме с впечатление, че разходите са а, само за а, текущи нужди и за а, работни заплати. А не е така. Създават се проблеми с заетостта, като например се върви към намаляване на осигурителните вноски и ми се струва, че докладът върви в грешна посока. Съгласен съм с докладчицата, че трябва да преразгледаме нашите стандарти, за да намалим бюрокрацията. Но едно е целта намаляване на бюрокрацията, а друго е конкретното съдържание на доклада. Доста двусмислене и може да бъде тълкован различно. Намаляване на бюрокрацията в всички случаи означава облегчаване, упростяване на процедурите при създаване на нови дружества. Съгласен съм, като имаме предвид размерите на малките и средните предприятия, но тук трябва да бъдем съвсем конкретни в изказа. Ако се правят обобщения, ако се говори въобще за пазар на труда, за работодатели, за гъвкавост, тук социалистическата група го чете по друг начин. Вие не искате да намалите бюрокрацията, а да дерегулирате правата на работниците. И това ние не можем да приемем. Има също и някои пропуски в проекто доклада и трябва да попълним празнотите. Ще ви дам някои примери. Бях поразен, че в цяла Европа малките и средни е, предприятия поставят на първо място затруднения достъп до кредитиране, най-вече в Южна е, Европа, или за изключителното ускъпяване на кредитите, които получават. Далеч по-високи са лихвите, отколкото примерно в Средна Европа. Тук няма нито една дума а, е, в доклада по този въпрос. Достъп до кредитиране имат най-големите компании, до малките не стига нищо. Цената на кредитите и достъпа до кредитиране е въпрос, който трябва да бъде включен тук, заедно е, с гаранциите, е, които ще създадат по-добри условия и за борба с младежката безработица. Така наречените ангели е, различни е, стимули и схеми, които облегчават малките и средни предприятия, могат да изиграят положителна роля. Няма нито една дума за малките и средни предприятия, които се стремят да бъдат новатори. Те изпадат от полезрението на всички действащи програми и инициативи в Европейския съюз, нито дума за това за сметка на това се говори за новата економика, за бъдещето. Економиката на бъдещето е социалната економика и ни, никаква друга. По предишната точка от дневния ред говорихме много за самостоятелната заетост, за самонетите. В някои страни е много широко разпространена. Мнозина, които са дългосрочно безработни, започват да се ориентират към възможностите е, да се заявят е, като самонети, но това създава нови огнища на бедност. Изключване от реалната економика, създаване на економическа зависимост, отдалечаване от пазара на труда – единствения подтик, единствения мотив в този случай е да намалят разходите си за разработна е, заплата работодателите. Тук трябва да се намерят справедливи решения. И в заключение трябва да се върна към началото на своето изказване. Аз казах, че има сериозни недостатъци този доклад и трябва да намерим решения, които можем да подкрепим е, чрез прилагане на парламентарните процедури. Благодаря ти, Серджо. Още двама оратори се записали. Фил Бениан от либералите, Чаба Ори от ЕНП. След това ще чуем комисията и накрая пак докладчика. Фил, заповядай. Аз отново съм докладчик в сянка на нашия докладчик в сянка, който отсъства в момента но съвсем ясно ми е каква е посоката, в която иска да тръгне. Разбира се, че МСП са гръбнака на европейската економика и трябва да бъде създадена подходяща рамка. Но са крайно ограничени шансовете, които имат новосъздадените предприятия. Трябва много да внимаваме. Не да произведем поредното омотворение за малките и средните предприятия, да направим нещо смислено, да им предложим начин за подобряване на достъпа до кредитиране. От години се говори за този проблем на МСП. Има раздел предприемачество в доклада, но предприемачите продължават да се оплакват, че положението по никакъв начин не се подобрява. Време е да се действа вместо само да се говори както до сега. В доклада трябва ясно да се посочат е, приоритетите. Четири са основните насоки. Първо, е, да се подобри и разшири достъпа до кредитиране по устойчив начин, е, мерки за привличане на нови инвестиции и капитал. На второ място, образователните системи. Високо квалифицирани учители – образование, което съответства на потребностите от умения в реалната економика, както и въвеждане на предприемачеството като елемент от образователната система. Трето, намаляване на съществуващата административна тежест за малките и средни предприятия. Госпожа Макентайр говори по този въпрос при създаването и след това и приемане на ново законодателство на европейско, национално и регионално равнище, което не създава допълнителна административна е, тежест. И най-сетне съчетаване е, с е, социалната предпазна мрежа, така че повече хора да се активизират на пазара на труда, да имаме високо квалифицирана, подготвена работна ръка. Това е единствения начин да растат предприятията. С удоволствие ще участвам в обсъждането през едните седмици. Благодаря. Последния оратор тук е Чаба Йори. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко бих искал да кажа, че господин Филип Болан е докладчикът ни в Сянка. Проблемът е обаче е, че той трябва да присъства в а, друга комисия, където се провежда гласуване в момента. А от негово име мога само да ви кажа, че този доклад много ни вълнува и господин Болан ще води преговорите с госпожа докладчика. Благодаря ви. Благодаря. От името на комисията госпожа и Оливос, ако не се лъжа. Да, благодаря ви, господин председател. Европейската комисия приветства този доклад, който се занимава с много важни в момента въпроси. Как Европейския съюз може да допринесе за по-благоприятни условия за малки средни предприятия, за новосъздадените предприятия да създават работни места? Един от най-важните въпроси, който ние в Европейската комисия си задаваме. Ключови, е, достъп, ключови са достъп до и, кредитиране и до възможности за економическо развитие. МСП играят жизненно важна роля в европейската економика и затова Европейската комисия прие проекта за предприемачество, чия, чиято цел е да се, да се премахнат пречките пред подобряване на културните навици на предприемачите в Европа. Европейската комисия проведе консултации относно 10 най-проблематични административни изисквания за МСП. Освен това се предприемат допълнителни мерки за улесняване на административните процедури. Европейската комисия се съсредоточава върху определени области, където ще се съсредоточим върху намаляване на административното бреме за предприятията, като едновременно с това гарантираме по-лесно прилагане на европейското законодателство. В рамките на тази политика основната цел на Европейската комисия е да се гарантират добри условия на труд, да се подобрят условията на пазара, да се, да се ускори навлизане на нови технологии и да се засият възможност създаване на нови работни места. За целта имаме нужда от е, ангажираност от страна на предприятията, за да се възстанови економически растеж в Европейския съюз. Успеха ни ще зависи също така и от е, възможността да работим с максимално добавя стойност, максимална координация на всички равнища. Затова имаме нужда от сътрудничество на всяко равнище и национално и европейско равнище, както се подчертава и в доклада. Благодаря ви. Благодаря. И в заключение отново давам думата на госпожа Макентайер, нашия докладчик. Бих искал да благодаря на всички докладчици, докладчици в Сянка. Майре, много ти благодаря за подкрепата. Знам, че ще има области, по която становищата ни ще се разминават, но с нетърпение очаквам твоите предложения и изменения. Към господин Галтиери. Да, разбира се, доклад има своите слабости. И ще се радвам да внесете някои изменения. Разходите за енергия действително е, са много валиден довод. Знаете, че има ограничения от 4 страници за изготвяне на първата редакция на доклада, така че знаете, работим при доста силни ограничения. Аз самата ще изменя собствен си доклад, уверявам ви. А в точка 13 се споменава не малко за кредитирането. Ако искате да се вземете по-подробно с тази тема, ще се радвам да го сторите. Благодаря на господин Дебакер и на господин Бениан за проявени интерес. Ще очаквам и вашите изменения. А, господин Ори, който се изказва името на господин Булан, много високо оценявам вашият интерес. А Европейската комисия от своя страна вероятно ще може наистина да промени съществено нещата, ако успее да обедини всички елементи в един е, единен документ. Важно е да признаем големите различия, които съществуват в рамките на Европейския съюз. Един от важните разлики е в броя дни, които са необходими за създаване на ново предприятие. В Обединеното кралство, за щастие, този процес отнема само 13 дни, а в Малта 40. Така че би било добре, ако можем да насърчим обмяната на най-добър опит и в заключение бих искала да кажа, че създаването на нови предприятия е много важно за борбата срещу безработицата. Вчера в моят регион имаше съобщение, че бяха зададени 13 000 нови работни места и че безработицата намалява. И бих искала тази тенденция да се прояви навсякъде из Европа. Благодаря ви. Благодаря. Имаме крайен срок 4 ноември 12 часа, така че до тогава трябва да се внесат всички проекто изменения. Ще гласуваме през декември в Комисията по заетост и в пленарна зала през януари. Ричард Хауит, надявам се да си изкажете съвсем накратко, с радост ще ви слушаме. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви за проявената гъвкавост. Знам, че малко закъсняхме тази сутрин. Но добре се познаваме, защото работихме по досието за социалната корпоративна отговорност в продължение на много години. Знаете, че тази тема изключително много ме вълнува. И един от вашите въпроси, свързан с социалната корпоративна отговорност, е изискването за прозрачност от страна на предприятията относно въздействията на дейността им върху социалната и екологично въздействие на дейността на предприятията. Значи, в Европейския парламент винаги сме подкрепили принципа за изменение на директивата относно трудовото, трудовите разпоредби това беше заложено и в доклада, който аз предложих на комисията миналата година, а комисарят Бърние направи предложение в тази насока. А вашата комисия ме определи за докладчик по това предложение на комисията, за което ви благодаря. Има редица изменения, които бяха внесени. Първото е свързано с веригата на доставка, мисля, че ще трябва да намерим подходящата редакция в момента, но е ясно, че ако се ограничаваме само до мерки, които да засягат седалището на, на компаниите, които имат седалище в Европейския съюз, то тогава няма никакъв смисъл от тази разпоредба. Важно е да обхванем цялата верига на доставки. Не можем също така да отидем и в другата крайност, т.е. да изискваме всяка държава членка да е наясно със всеки етап на веригата на предприятията, които са седалище в нея. И това е прекомерно. Трябва да намерим един добре работещ принцип, т.е. предприятията трябва да са наясно къде е, е основното въздействие от тяхната дейност да се съсредоточат там. На второ място трябва да се съсредоточим върху основните елементи, които са важни от международна гледна точка. Не искаме обаче да се въвеждат прекалено много забрани, в предположението си предлагам да се придържаме към препоръките на ОИСР относно ръководните насоки за социална дейност за предприятията. Включил съм това предложение в преамбюла. Предлагам също така да се включи в бележка под линия в членовете на самият законодателен акт. Като по този начин ще има някакъв правно задължаващ характер, и се надявам ако нашата парламентарна комисия да, предл... да подкрепи това предложение. Предлагам също така да, препоръча... да препоръчаме да има задължение за прилагане, но ще оставим на, своб... на държавите членки свобода да изберат метода за прилагане. Надявам се и тук да има консенсус по това предложение. Имам също така и предложения, които са малко повече, аз са малко повече влизам в подробности и ще ги обсъдим малко по-нататък. Относно изискванията за финансова отчетност, вече има правила. Тяхната цел е да им повече яснота. Трябва да се гарантира, че има доклад за, социалният аспект на дейността и а, аспекти свързани с правата на човека, на дейността на предприятието и тези доклади трябва да се включат към финансовият отчет на съответните предприятия да също така да гарантирам, че някои от а, предложенията, направени от инвеститорите, следва да бъдат представени и дори гласувани на а, общите заседания на акционерите. Много е важно да се взима предвид мнението и предложенията на инвеститорите. Ще се радвам да отговоря на въпросите на колегите без никакво колебание казвам, че аз винаги съм подкрепила идеята за интегрирано докладване. Това е един общ подход, който вероятно ще придобие масовост през едните 10 години. Ясно е, че няма как да променим цялото съществуващо в момента законодателство, но основната ни цел не е да се опитваме да разделяме отчета относно социалното въздействие, екологичното въздействие, въздействие за, за правата на човека и економическият отчет, защото е ясно, че тези, тези аспекти имат и своето финансово измерение. А в момента ми се струва, че единственият начин да не постигнем напредък в тази област е да включим съображение в преамбюла на директивата, където да се заяви, че насърчаваме държавите членки да прилагат тази директива по начин, който да, да съвпада с изискването за за интегрирана отчетност. Надявам се всички да се съгласят с това предложение, защото то е в интерес на предприятията. Ще се радвам да чуя мнението на колегите и да отговаря на въпросите, които имат към мен. Благодаря ви. Много ви благодаря. Имаме двама колеги, които са поискали думата. Бания, след него е Томас Ман. Филип, благодаря ви. Отново замествам колегата Филип Дебакер. Определено избра много подходящ ден да замине за Талин за конференцията по ТНТ. Очевидно е, че е, винаги е много добре, когато са видими усилията на предприятията за подобряване на социалната корпоративна отговорност. Даваме си сметка, че 20% от предприятията редовно се отчитат за, за въздействието на дейността им върху обществото и околната среда. Въпросът е защо, дали възприемат този вид отчетност само като допълнително бреме и не да си дават сметка за добавената му стойност. Филип като цяло е много доволен от предложението и доволен от, от предложението да бъдат изключени МСП. Като това се основава на по-големите разходи за този вид предприятия от задължението за отчетност. Предложението на Европейската комисия дава по-голяма гъвкавост, но може би трябва да се разшири предварително предвиденият обхват на отчетността. Трябва да има равнопоставено за предприятията на европейско равнище. Филип се, ще се радва да има възможността да обсъди допълнително доклада в близко бъдеще. Благодаря ви. А, сега ще напусна за малко поста на председател и ще направя коментар към доклада на Ричард. Както знаете, успяхме да постигнем много добър компромис в миналото относно социалната корпоративна отговорност и надявам отново да успеем да го постигнем и по този текст. Факт е, че корпоративната социална отговорност се превръща в а, много важен елемент от културата на работа на много предприятия и това е прекрасно явление. Трябва да променим подхода на предприятията и да им покажем, че действително доказателствата, че предприятията имат такова отговорно поведение на практика и е много положителна реклама за тях. И в този смисъл смятам, че отчетността следва да бъде на доброволни начала. Струва ми се, че предложението ти в това отношение е много уместно. Големите предприятия могат да гарантират тази отчетност, тъй като имат специалисти, които работят в това отношение. Малко, за малките предприятия действително това може да представлява по-голямо бреме. Като цяло можем да кажем, че постигнахме сравнително добри резултати. Това е което имах да кажа, защото знам, че имаме ограничения във времето. Някой иска да вземе думата, да от името на Европейската комисия? Явно, че не. Добре, тогава Ричард, давам ти думата за заключение, заключителни думи. Благодаря, Томас. Напълно съм съгласен с казаното от теб. Предполагам, че отново ще намерим компромис напълно съм съгласен, теб ще постигнем компромис. Съвсем ясно заявявам, че измененията, които предлагам на нашата парламентарна комисия, напълно се вписват с договореното миналата година, т.е. предлагам същия компромис по същите въпроси. Разбира се, с удоволствие ще се срещна и с теб, и с останалите колеги, с Филип Дебакер, за да обсъдим по-подробно въпроса. Знам, че има колкото които слушат е, разискването и подобно на миналата година ще ви помоля да се използва терминологията comply or exply, а не задължителен доброволен характер. Това е терминологията, която използвах миналата година, която използва и Филип сега. Знаете, че в ООН имаше много голямо разискване. Бяха договорени тези термини, те се използват и от другите международни организации, че не трябва да се използва принцип, термините voluntary и mandatory на английски. Знам, че тук ми се разминава малко мнението. И знам, че а, твоето мнение не е лично, но знам, че ти отразяваш а, становището на доста хора. Но това, което искам да кажа, е, че вчера имахме конференция за консултация, ръководена от датските власти, които ни обясниха, че принципът спазва или обясни е принцип, който работи много добре и 80% от предприятията в Дания предпочитат да, да спазват правилата и се оказва, че този принцип на отчетност има положително въздействие и за обществото, и за околната среда, и за самите предприятия. И за това действително смятам, че трябва да насърчаваме този подход. Новартис, голямата фармацевтична лаборатория, взе участие в едно изслушване, организирано от мен от на, в рамките на тази комисия и подкрепи подхода, който сега ви представям. Много други представители на предприятията също са за. А накрая относно изключването на МСП, напълно съм съгласен с Филип в това отношение. Действително смятам, че можем да използваме цялата верига на доставка, за да повлияем върху малките и средни предприятия, но а, мисля, че трябва преди всичко да подкрепяме малките предприятия и смятам, че и вашата група, и останалите групи можем да положим усилия да работим заедно, за да не включваме никакви разпоръби, които да, мог, да са в общърк на малките и средни предприятия в този текст. тук говорим, пак казвам, за една обща, една обща тенденция към интегрирана отчетност, това е продължение на ООН, това е един подход, който вече се прилага от около 6000 предприятия на европейско равнище, така че не се опитваме да въведем някакъв нов европейски стандарт за отчетност. Опитваме се просто да кажем, че вече съществуват международни стандарти, които са достатъчни сами по себе си. Ние просто се опитваме да насърчим тяхното прилагане и затова предложението се ползва с моята пълна подкрепа. Благодаря ви, Ричард. Крайен срок за внасяне на измененията 24 октомври на обяд. На 25 и на 26 ноември ще имаме нова възможност за обсъждане. Парламентарната комисия по правни въпроси е водеща и ще гласуваме и в пленарна зала. Това беше точка 19 от дневния ред. Сега се връщаме на 16-та точка от дневния ред. Чаба Ори ще говори от името на докладчика. Заповядай, Чаба. Благодаря ви, господин председател. Елизабет се извинява, но имаше събрание в избирателния си район, на което не можеше да не присъства. Тук става дума за становище. Водеща комисия е комисията по регионални въпроси. Ян Олбрайхт е докладчик в Комисията по регионална политика. Накратко. Парламента изразява своята подкрепа към допълнително финансиране – Знаете, на 26 и на 27 юни имаше среща на върха, на която се взе решение във връзка с финансовите средства, отпуснати за някои държави, членки от Европейския социален фонд, предвид бяха взети последствията от економическата криза. Тук имаме някои елементи от бюджета за периода 2014-2020 Пускат се допълнителни финансови средства за някои държави, за Италия, например. Както знаете, в някои държави членки в три държави членки нивата на безработица са по-високи от нивата на безработица в другите държави членки. Затова държавните правителствени ръководители реши, решиха, че тези държави членки, в които има висок процент на безработица, трябва да получат обещетение. Елизабет подкрепя искането на докладчика Олбрихт. Тя няма намерение да внася изменения, няма да забавяме допълнително процеса, защото е необходимо така взетата мярка да влезе в сила колкото се може по-бързо. Елизабет подкрепя докладика, доклада извинете, на Комисията по регионална политика в настоящия му вид – тя няма да внася изменения, но ако някой от вас желая да внесе изменения, може да го направи до 22 октомври. На 7 ноември ще гласуваме становището в комисията. Мисля, че този график вече беше потвърден. Това е от мен. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Александро, някакво предложение ли имаш? Не, господин председател. Просто да кажа, че групата на социалистите няма да внесе нито едно изменение. Необходимо е мярката да влезе в сила преди 31 декември, за да може програмата да бъде оперативна, така че няма да внасим изменение по искане на докладчика. Благодаря, казва председателя. Повтарям, тези от вас, които биха желали да внесат изменения, могат да го направят до 22 октомври на обяд, само на английски, ако обичате, за да може да процедираме по-бързо. Ще гласуваме на 5 ноември в нашата комисия. Чаба, отново ще ти дам думата по точка 17 където докладчик е Адам Коса. 7-8 доклад на Европейската комисия за напредъка в рамките на политиката на сближаване на Европейския съюз. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Господин Коша също е в чужбина, така че той ме помоли да ви представя основните му идеи по тази точка. Тук говорим за политиката на сближаване на Европейския съюз. Имаме два доклада в това отношение, седмия и осмия доклад на Европейската комисия за напредъка. Господин Коша приветства изготвянето на седмия и на осмия доклад, като счита, че Европейската комисия трябва да вземе предвид дългосрочните последици от сближаването на регионите в Европейския съюз и да предприеме мерки за намаляването на различията. Фиксирани са някои проблеми, така например високия брой на деца, които напускат преждевременно училище, ниско квалифицираните млади хора, които не са включени на трудовия пазар, което от своя страна води до безработица и до е, бедност. Това са проблеми, на които трябва да се намери решение. Споделяме анализа на Европейската комисия. а именно ниско квалифицираните млади хора са голям проблем, който само ще се задълбочава за в бъдеще. Затова се нуждаем от спешни мерки. Тук се подчертава също така, че в някои региони нивото за на, на заетост е под 60%. Това въжи и за моята държава, впрочем. В някои държави членки има региони, в които нивото на заетост е още по-низко. Всички днес в Европа трябва да работим повече, за да можем да финансираме публичния бюджет, държавния бюджет. Това въжи и за всички държави в Европейския съюз. Нуждаем се от а, висока степен на зето, за да може да се финансират пенсионните фондове и бюджетите на държавите. Тук се говори също така и за така наречения градски парадокс, което означава, че броя, което означава, че обикновенно големите градове и столиците на държавите членки са по-бедни от ушким по-бедните от тях малки градчета. В градските зони, където обикновенно имаме по-голяма заетост и по-добри условия, много по-често се натъкваме на самотни майки, на самотни родители, на възрастни хора, които не разполагат с достатъчно средства. Затова е важно да се погрижим за тази категория хора. Тези хора трябва да получат възможност за физически достъп до услуги. За тази цел се нуждаем от показатели, които да ни позволят да направим някаква сравнителна извадка. Господин Коша очаква конструктивните ви изменения. Той ще се върне следващата седмица и ще обсъди възможните изменения с колегите тогава. Благодаря ви, казва председателя. Няма някой друг, който да иска да се изкаже. Комисията, може би, не. Добре. Ние приветстваме коментарите, които бяха направени тук, както и всички заключения в шестия доклад по политиката на сближаване. Знаем колко е трудно да се измери нивото на кризата, която все още не е приключила, рецесията също не е приключила, така че ми се струва, че в този доклад ще се опитаме да покрием всички основни фактори, но и след неговото изготвяне ще продължим да следим а, положението на различните региони. Благодаря ви, господин председател. Пребинаваме Нататък, крайен срок за внасяне на измененията по тази точка 24 октомври. Дискусия ще проведем в комисията на 26 ноември. В парламентарна комисия регионална политика ще има дискусия през януари. Ще гласуваме в пленарна зала през февруари. Точка 18. Отново доклад на господин Коша, който не е тук, но Едит Бауър ще го замести. Вилемин мога. Благодаря, господин председателю. Становището само по себе си е във връзка с становището на водещата комисия, е, което е изработено от Луи Мишел – той по-скоро се занимава с общите насоки за бъдещата ни работа. A jelentésnek az egyik felét, a másik felét pedig е, е, gyakorlatilag a, nem is a, a jogok mentén, nem az alapvető jogok mentén. Когато се разработва това становище, е, става дума не толкова за конкретни примери за положението а за основни принципи, за солидарност, за справедливост. Много трудно е да се излезе извън рамката, която създава нормативната уредба. Очевидно, становището се спира на положението с основните права. Докладчика по становището Адам Коша предлага да видим как основните права могат да се изтълкуват във връзка с политиката на заетост и социалната политика. Поради това той смята, че доклада на Луи Мишел трябва да бъде много обективен. Съгласна съм с тази гледна точка. Ще бъде много трудно за нашата парламентарна комисия и за парламентарната комисия по ПВР и граждански свободи. Ще приеме измененията и моля колегите в техните предложения преди всичко да се насочат към социалното измерение, към заетостта, да се придържаме към ресора на нашата парламентарна комисия. В края на краищата това е основната ни цел. Благодаря. Az a nagy megtisztelésért, hogy megkérdezhetem a kollégáktól, hogy van-e valakinek... Имам честа да попитам колегите дали имат въпроси, изказвания по този въпрос. Чак. А, си, Еди, Еди. Yes. Please. The floor is yours. Комисията, заповядайте. No puedo, no puedo hablar en nombre de mi, de mi grupo. Не мога да говоря от името на нашата работна група, защото все още не разполагаме с текста, а нашия докладчик в Сянка очаква доклада по становището и изменението, но високо ценя възприятата позиция да се съсредоточим предимно върху основните права от социален характер. Мисля, че така ще дадем е, своя принос към доклада, като имаме предвид какъв е нашия ресор, именно така ще постъпим и ние. Няма да се опитваме да минем по допирателната, няма да се опитваме да манкираме, До сега не сме говорили за основните е, права извън тълкуването им като индивидуални е, права, но има и колективни права, правото на сдружаване, правото на стачка, правото на свобода на словото, всички те са колективни. А за сега те отстъпват на заден план, е, напред изпъкват индивидуалните Време е да обърнем внимание на колективните. Ние одобряваме идеята да хвърлим повече светлина върху тях. До сега за тях не се говори, не се води борба за тях, въпреки че има милиони работници, които са обвързани с колективни трудови договори. Те са членове включително и колективни в синдикални организации. И има много сериозни нарушения на колективните права. На тези елементи социалистическата група ще обърне особено внимание. И а, докато председателката заеме мястото си, ще запълня паузата с изразяване на надежда, че НП ще се вслуша в това, което казвам. <clears throat> Благодаря. Извинявам се, казва председателя. 24 октомври, 12 часа, крайен срок за внасяне на изменения. 5 декември разисквания, 5 декември гласуване. Последно давам думата на Едит Бауер. Да, благодаря. Текстът може да намерите е, на е, всички езици е, в вътрешната мрежа. Не знам защо докладчика Сянка не е успял да намери текст. Okay. Gut, so der letzte Punkt auf der Tagesordnung ist der Punkt Nummer 2. Последната точка от дневния ни ред е 22. преговори с съвета относно фонда за европейско подпомагане. Ема Костело отговаря, но виждам колегата иска думата, да. Госпожа Костело трябваше да си тръгне, защото полета е по-рано. Оставила ми една бележчица – С нощи са били проведени преговорите. Е, позицията на съвета е изразена е, в тези преговори. Мисля, че е положителен подхода. Той съвпада с нашите е, виждания. За съжаление, ще трябва да продължи да се работи тази посока дори за осигуряване на храна. Най-важните е, въпроси са clara de eh, una mezcla entre eh, la participación de todos los Estados miembros y una parte voluntaria. Pero en definitiva son, son. Много важно е държавите членки без изключение да се включат, въпреки че това е доброволно ангажиране от тяхна страна. Мисля, че Има 3 милиона и половина евро на разположение. Естествено могат да се правят и допълнителни вноски. Госпожа Костело оценява положително и още един елемент от проведените преговори, а именно – голямото значение, което се отдава на партньорствата постигането на целите на фонда. На предстоящите заседания съветът е изразил желание да разшири приложението на фонда при удовлетворяването на основни продоволствени и материални потребности. Трябва да внимаваме. Съветът косвено се опитва да измести ориентацията на фонда който е предназначен да задоволи е, най-насъщните нужди на крайно нуждаещите се. Госпожа Кастело изготвя становището си и ще го сподели с вас. Благодаря. Благодаря за добрата новина, Алехандро. Оценяваме положително. Ние винаги искаме а, е, да има принос на европейско равнище. Чава. Благодаря, Напълно съгласен съм с Алехандро. Аз самият вчера участвах в тристранните срещи и искам да отбележа няколко елемента, макар и вече да е доста оскъдно присъствието. Започнахме в 7 часа вечерта с тристранната среща – в 10 вечерта приключихме. И пак успяхме да изчерпим минимална част от е, е, точките, е, които трябваше да обсъдим по дневния ред. Не е много здравословно да се работи така. Като си помислите, че и преводачите, и експертите ни от 8 часа сутринта са на работа, до 10 часа вечерта да ги държим, това не е справедливо. Трябваше да минем без осигуряване на пълен езиков режим. Трябваше да се работи на английски, не можаха да се осигурят екипи не мога да се изразявам на английски така добре, че да мога да мина без превод. Аз съм разтревожен, защото съветът заяви, на къде иска да насочи приложението на средствата от фонда, не само да се подпомогнат крайно нуждаещите се с продоволствие и най-насъщни стоки, а и за социално приобщаване, което вече са много по-широки цели. Имаше държави членки, които се възпротивиха на задължителното участие е, в фонда и ми се струва, че те просто измислят способи участието да стане фактически задължително, без формално да е така. И ако говорим за социалния фонд и неговите правила, там положението е друго. И като че ли с фонда за подпомагане на крайно нуждащите се смесваме понятията. Наистина, този инструмент е създаден за да подпомогне най-нуждащите се и не бива да се отклонява от тази своя цел. До края на годината трябва да се справим с подходящи предложения. Благодаря, председателят. Благодаря. Позицията е ясна. Целевата група са крайно нуждаещите се. Това е важното послание. Нямам нищо по точка разни. Следващото заседание на 5 ноември от 15 до 18.30 часа. Прекрасно. 15 минути по-рано приключваме. Благодаря на преводачите които не изоставаха от нас по пътя. Благодаря, приятен обяд!